Министерския съвет ме информира, че има предложение от комисията, което се приема от съвет, председателския съвет, ако има, няма 40 депутати, които да се противопоставят, то тогава предложението ще бъде прието. В противен случай следва да се пристъпи към гласуване. Документа може да го откриете на сайта на парламента. И сега продължаваме с, с изказване на комисията относно